We are just checking whether the commission is here for the first agenda point. Момент да проверим дали комисията са тук. Има представител на комисията за първата ни а, точка. Започваме с приемане на дневния ред. Знаете, че точката, свързана с делегацията в Вашингтон, беше отложена. От 11.30 до 12.30 ще се обсъжда точката за използване на резервационните данни на пътниците. Господин Койдис ще дойде след обяд, за да ни информира за ситуацията в Гърция по отношение на миграцията и положението по границите. Европол ще бъде тук, представител на Европол ще бъде тук от 5.30 до 6.30, е, за да ни информира също така. А ам, господин Крисо Коидис ще бъде тук от 3 до 4 часа. Следваща точка съобщение на председателя. По време на миналото а, е, заседание Координаторите препоръчаха госпожа Маковей да бъде докладчик по доклада, свързан с замразяването и а, конфискуването на, ам, на средства, придобити ам, от престъпни действия в Европейския съюз. След обяд ще има гласуване от а, 4 до 5 и половина. Ще имате нужда от картите ви за гласуване. Още едно съобщение. Последното пленарно заседание тогава беше ам, съобщено, че четирима наблюдатели от а, а, Харватия ще присъстват. Госпожа е, Ингрид Античиевич Маринович ще се присъедини към нашата комисия. Нея все още я няма, но се надявам, че ще имаме добро сътрудничество с нея. Сега продължаваме с точка трета от дневния ред – консулска защита за гражданите на Съюза в чужбина. Докладчик е Едит Бауер. Комисията също изпратила своя представител. Ще започнем с представенето на комисията и след това ще помолим госпожа Едит Бауер да вземе думата. Моля, имате думата. Je voudrais demander qu'on m'inscrive comme intervenant. Помолих да се изкажа, тъй като трябва да тръгвам след това. Тогава да започнем с изложението на комисията. Благодаря, че ме поканихте да взема отношение по въпроса за консулска защита за гражданите на Съюза в чужбина. Това е въпрос, който е много важен, особено по време на кризи, каквато е кризата в Сирия. Виждаме, че и в ежедневието има проблеми, когато гражданин загуби своята документа за самоличност. И тогава има проблем, когато гражданите а, не разполагат с консулство или посолство в а, съответната държава. Правото за недискриминационно отношение е включено в, а, в договорите и в Хартата за основните права. Благодарение на Лисабонския договор комисията имаше възможност да предложи директива за конско защита за гражданите на Съюза в чужбина. С тази директива ще бъдат създадени и задължителни стандарти. Директивата предоставя стабилна рамка между консулските власти. Освен това, тя внася яснота за основните а, аспекти, свързани с нуждите на гражданите. Освен това, тя предлага възможност на гражданите да се обърнат към посолство или консулство на друга държава членка, ако там, където те се намират, няма представителство на тяхната страна. Например, ако гражданин е в Китай, може да се обърне към консулство на друга държава членка, без да трябва да ходи до друга държава. Съответните посолства трябва да помагат на чужите граждани по начина по който помагат на собствените си граждани. В кризисни ситуации трябва да се имат предвид промените. Трябва да се има предвид, че разходите се поемат до 85%. Трябва да има координирани действия. Освен това, директивата предвижда координация на делегациите на Европейския съюз и за това, че те участват изцяло в подготовката на стратегии, свързани с реакция при кризи. Освен това е важно да се използва експертния опит на делегации на Европейския съюз. Директивата предвижда разпределянето на разходите и товара между отделните представителства. Насърчава се сътрудничеството Насърчават се общите действия и по този начин ще бъдат спестени средства. Тази директива е една директива за европейската солидарност и сътрудничество. Е, благодарим на комисията Либе за тази важна инициатива. Благодаря за изложението. Давам думата на Едит Бауер. Благодаря за, на комисията за изложението. На мен ми се струва, че това е още една стъпка към укрепване на европейското гражданство. И тази стъпка е в изпълнение на член 33 на Лисабонския договор. Също така тя съответства и на целите на Стокхолмската програма. Предвидили сме различни решения, различни документи и мисля, че има аспекти, които трябва да бъдат допълнително уточнени в процеса на консултация. Например, трябва, би трябвало да се изясни каква е ползата в сравнение с решение на съвета 553 от 1995 година. Би трябвало да се прецизира какво е са взаимоотношенията с членове 36 и 37 на Виенската конвенция за членовете на семействата на граждани на трети страни. Що се отнася до финансовите процедури и разпределението на задачите, би трябвало да се прецизира как да се подходи с оглед на различната практика в държавите членки. Защото консулските услуги в някои държави членки са безплатни, в други страни са срещу заплащане. Ето защо на мен ми се струва, че има някои практически аспекти, които следва да бъдат доуточнени в хода на дискусията Надявам се. Държавите членки и големите държави членки ще дадат своето съгласие, защото ако трябва да бъдем откровени, на тях ще се падне основната тежест. Само три страни в света и имат, представи, имат представителство в, на всяка държава членка. Така че очевидно това е, този документ е в полза и на гражданите на малките държави членки, но основната тежа ще падне върху най-големите. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка или на онези, които биха искали да се изкажат или да съдат въпроси. Господин Луи Мишел беше първи. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Европейската комисия за представянето на предложението на проекта за директива. Той е много важен за гражданите на Съюза, които живеят извън Съюза, както ни напомня проекта понякога гражданите не могат, граждан, гражданите нямат същите права тогава, когато няма консулско представителство. Разпоредбите на решението 96-593 в момента са в сила но всъщност те обхващат само някои аспекти на проблематиката и следователно е необходимо да бъдат заменени. Всяка криза, политическа, климатична или хуманитарна, води до дебат за необходимостта от консулска защита, като цунамито през 2004 година, е, войната в е, Ливан, е, земетресението в Чили или изригването на вулкана в Исландия показват ясно, че е необходимо да има координация и разпределение на задачите между държавите членки. Предложението дава, ча, дава част а, от дава някои отговори на въпросите. Аз приветствам а, това, че а, се обхващат, че в приложното поле влизат и граждани на трети страни. Заедно с това аз бих искал да задам някои въпроси на комисията за практическото изпълнение и за оперативните аспекти, т.е. изпълнението на място. Предлага се посолствата и консулствата на държавите членки да осигуряват консулска защита на граждани на държави членки, които не са граждани на, на тяхната държава членка мисля, че трябва да се оцени ефекта на тази разпоредба. Например, тогава, когато има приток на голям брой граждани, дали няма да се отдаде предпочитание на собствените граждани. Съществува ли възможност гражданите тогава... Съществува ли възможност тогава, когато гражданите не получат консулска защита, да се обърнат към друг орган? Не бива да се допуска а, дискриминация, особено по отношение на сексуалната ориентация. Фактът, че дадена държава членка не признава еднополовите бракове, може ли да бъде пречка при защита на членове на семейството. Мисля, че трябва да се разгледа предложението много внимателно на разположение на докладчика съм и очаквам е, отговор на онези въпроси, които зададах. Председателката, вие зададахте някои много важни въпроси. Госпожа Жданока е следващата, която поиска думата. Благодаря. И ние искаме да благодарим на комисията за представянето на тази инициатива, а и за предприемането на самата инициатива. Разбира се, има необходимост от подобна директива, особено като се вземат предвид събитията, които визираха господин Миш... Мишел и госпожа Елин Бауер. И така, ние приветстваме този проект. Съгласен съм, че финансовите аспекти трябва да бъдат уточнени. Имам и въпрос към комисията. Знаем, че има някои общи консулски служби на държави членки в трети страни. Как ще подходим в такива случаи? Мисля, че трябва да се уредят по-ясно подобни хипотези. Имам въпроси свързани с категорията лица, които попадат в продължното поле на тази директива. Вече споменахме членове на семействата. И тук споделям притесненията, изразени от господин Мишел, във връзка с някои конкретни случаи. Ако тук приемем и тези по регламент а, 539, лицата, които имат право да пътуват свободно, има и други категории лица които липсват в предложението, а именно беженци, апартиди, лица с издаден паспорт от една държава членка, това касае и латвийските и естонски апартиди, чиято бройка е доста голяма, на тях се падат над 15 на 100 от е, населението. Та се питам дали има някакво недоразумение или комисията по някакви специални причини не е включила подобен тип лица в приложеното поле на проекта. Благодаря ви за въпросите, свързани с приложеното поле на проекта. Господин Бронкс, заповядайте. Запознах се с доклада доста обстойно и съм положително настроен към тази конкретна инициатива. Надявам се това да не шокира всички, които са запознати с моята репутация. Не смятам, че понятието европейско гражданство заслужава кой знае какви заслуги. То трябваше да съществува още преди договорите Сигурен съм, че преди да се спомене за европейското гражданство, посолствата ще отворят въртите си за хора, които са в бедствено положение, дори и те да нямат връзка с съответното посолство. Надявам се посолствата да се отзовават и да помагат на хора в бедствено положение, без да проучва техния паспорт. Чухме вълшебните думи, търсещи обежище и беженци. Съществува опасност, веднага щом е, обвържем тези въпроси с помощта, която казват посолствата, посолствата може с недоволство да си помисля дали да отворят вратите си, което според мен ще е голяма грешка. Благодаря. Няма други желаящи за думата. Таня Файенен, докладчик в сянка на социалисти и демократи, ме помоли да говоря от нейно име. Тя изцяло подкрепя принципно целите на тази директива, тъй като с нея се уточнява режима, по който могат да се реализират основните права на гражданите и да се насърчи развитието на европейска идентичност. Според нея това предложение е най-важно за гражданите на държави членки, които нямат широка мрежа от консулски представителства. Става въпрос за най-малките държави членки. С проекта се гарантира равенство на европейските граждани. Колегата приветства разпоредбата да се включат и членове на семействата, както и регистрирани партньори. които са граждани на трета страна. Според нея има възможности за подобряване на предложението в тази сфера. Това е нещо, което вече бе споменато и по-рано. Понятието на водеща държава членка е добре дошло, но трябва да се прецизира реда, за, по който ще изпълняват своите функции водещите държави. Комисията трябва да обърне внимание на препоръките на Европейския парламент, Зелената книга от 2007 година, за да се стигне до всеобщо хармонизирано право на дипломатическа и консулска защита за всеки европейски граждан, нещо, с което се призовава в резолюция на Европейския парламент от 2007 година. Това е позицията на Таня Файнен. И така, първо искам да помоля представителя на комисията, господин Даниел Вол, да вземе отношение по поставените въпроси и след това ще дам думата на докладчика отново. Благодаря ви, благодаря ви за положителните коментари. Нека съвсем на кратко да отговоря на въпросите от името на комисията. Първия въпрос, който си записах, беше свързан с това, дали въпросът може да бъде отнесен до съда или не. Има съобщение от март. Член 23 се отнася до приложимостта. Е, дали въпрос свързан с предоставяне на конска защита може да бъде отнесен до съда, въпросът с евакуациите. Позицията на комисията е, че е, ние ще се надяваме да можем да предоставим достатъчен капацитет за осъществяване на евакуации в случай на нужда относно сексуалната ориентация и членове на семейството. Е, искам е, да цитирам съображение 9 от е, директива от 2004 година. Също има и параграфи, които се отнасят до членове на семейство от един и същи пол. Може да има а, двустранни споразумения между държавите членки, може и да има ам, споразумения на, на място, които да урежат тези въпроси такив, такъв вид споразумения са приемливи, доколкото те не а, представляват някаква пречка за предоставяне на консулска защита. За членовете на семейството, е, дали е, могат те да бъдат включени в е, категория беженци или не? има законова рамка. Член 23 се отнася до европейското гражданство и членове на семейството. Е, тези членове се отнасят е, и до хора, които са без гражданство и до бежанци. Това всичко са аспекти, които трябва да бъдат определени като приемливи или не от самите държави членки. Сега за това, коя ще е, е водещата държава. Ако има нужда от е, по, е, повече яснота, ние сме готови да чуем вашите предложения. Трябва да видим какво показва а, практиката, кое е възможно и кое не. Последния въпрос е свърза с а, хармонизирането а, на разпоредбите и основните права. Член 23 посочва, че а, гражданите трябва да получават недискриминиращо отношение. Е, значи няма място с хармонизация в основа на тази правна основа, но трябва да, се, да бъдат съобразени нещата с основните права. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ezen a téren a munkadandárja még előttünk van. Мисля, че ни предстои много работа. И не смятам, че има някакъв проблем с принципа. Трябва обаче да обърнем внимание на практическото изпълнение и на разнообразието на правила и норми в държавите членки. Трябва да обърнем внимание на необходимостта да не допуснем ситуация, в която към консулствата не искат заплащане на, определ... на заплащане от своите граждани. Виенската конвенция предвижда членове на семейството от трети страни влизат в приложното поле. Става дума за задържани лица, в, лица в кризисна ситуация и други подобни. Трябва да се занимаем с тези практически аспекти. Очевидно, най-голямата трудност ще бъде осигуряването на съгласуваност между различните правила и норми и различните разпоредби тук трябва да насочим усилията си, защото тук ще възникнат най-сериозните проблеми. Както казах, е, общите принципи са добри. И ако говорим за е, адекватно реагиране на кризи, това е пътя напред. Тук е, възникват някои нови понятия, като водещата държава. Това е много важно тогава, когато възникне кризисна ситуация – тук говорим и за ежедневни проблеми. На... Ще се окаже, че е задължително да се окаже ефективна помощ на гражданите тогава, когато възникнат кризисни ситуации. Очаквам между нас да има плодотворно сътрудничество, независимо от политическите ни различия. Е много важно да изпратим ясно послание на а, съвета и на комисията. Председателката. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Европ... Създаване на Европейска система за наблюдение на границите Еврошур. Докладчик е Ян Мудър. Тук е представена и Европейската комисия. Най-напред ще дам думата на Белинда Пайк и след това... А, всъщност и съветът е представен. И така ще чуем комисията, ще чуем съвета и след това докладчики и останалите депутати. Добро утро на всички. За мен е удоволствие да изложа накратко това предложение, направено от комисията през септември 2011 година за регулиране и създаване на Европейска система за наблюдение на границите. Целта е да се засили наблюдението на съществуващите сухоземни и морски граници на Европейския съюз. Предложението е резултат от интензивна подготвителна работа с държавите членки и агенцията Frontex. В оценката на въздействието към предложението ще намерите резюме на спецификациите, подробности от експертните заседания, които са в основата на предложението. Оценката на въздействието подчертава, че в момента отсъствието на обща регулативна основа, на, на която държавите членки да си обменят информация, особено за външните морски граници на Европейския съюз, води това, че неразрешеното пресичане на границите и трансграничната престъпност могат да продължат без да, без да бъдат възпрепятствани. Освен това, по този има вероятност да се увеличи броя на нелегалните мигранти, които се отдават. Държавите членки, които съществяват наблюдение на границите, ще могат да обменят информация, да се сътрудничат помежду си и с Frontex, за да установяват и предотвратяват нелегално пресичане, както и да спасяват живота на мигранти. Предложението предвижда Евросюр да влезе в сила през октомври 2013 година. Това означава, че ние трябва да разработим и изпълним и да а, изпитаме Евросюр. Евросюр ще може да влезе в действие много бързо, но това е предизвикателство за всички заинтересовани страни, в това число Европейския парламент. Нека сега да ви разкажа как ще функционира Евросюр. Това е децентрализирана система в системи, взаимно свързани системи и оптимизирана е, дейност на национално и европейско ниво. Целта е да се премине от патрулиране към анализ на риска и контрол на границите, основан на разузнавателна дейност. Причината за този подход е, че престъпните мрежи са много изобретателни и променят маршрутите в рамките на няколко седмици. Държавите членки реагират по-бавно. Евросюр е, има за цел да промени това. Евросюр е многофункционална система. Тя ще предотврати не само нелегалната миграция, но и трансграничната престъпност, като трафик на наркотици, защото много често се използват едни и същи групи и методи. Ще ви дам пример. Испанската гвардия Сигни... Сивил установява наличието на мигранти, пътуващи с кораб от Северна Африка. Целта на тези движения от мигрантите е да отвлекат вниманието на Гвардия Сивил, за да могат лесно да пренасят наркотици. Неодавшата практика, при която нелегални мигранти пътуват в малки кораби водят до много смъртни случаи. Например, е, ВКБОН е, е, от, смята, че миналата година са загинали 1500 души, които са се опитали да пресекат границата. Според Гвардия Сивил, между 6000 и 10 000 мигранти са загинали, когато са се опитвали да достигнат Канарските острови. Както казах, Евросюр има за цел да сложи край на а, тази неприемлива ситуация. Евросюр ще постепенно подобри реактивната способност и информираността на държавите членки на Фронтекс и ще въведе новият елемент на ефективно измерване. Измерване на ефекта означава, че държавите членки и фронтекс ще оценяват непрекъснато възможностите за, еф... за ефективно сътрудничество. Това означава, че постигането на лодки с мигранти в Лампедуза, например, може да се установи по-рано. Това ще се постигне, като се усъвършенства обмена на информации и сътрудничеството между ведомствата на национално и европейско ниво и като се използват съвременни технологии като спътници. Гръбначният стълб на Евросюр са координационните центрове в държавите членки. Те ще започнат работа на два етапа. Първо през октомври 2013 година за източните и южни граници на Шенген и октомври 2014 година за всички сухоземни и морски граници. Така че по всяка вероятност най-голямото предизвикателство пред Евросюр е създаването на национални координационни центрове, които да осигуряват обмен на информация между всички органи, имащи отношение към, гранич, към охраната на границите. Митнически служби, гранична служба, брегова охрана и така нататък. За целите на Евросюр Италия наскоро създаде национален координационен център, в който експерти от карабиниерите, е, крайбрежната охрана, финансовата полиция е, и други органи е, работят заедно. Сега няколко думи за ролята на Frontex. Ролята на Фронтекс ще предоставя услуги на националните координационни центрове и ще ще обединява различните части на Евросюр. Frontex ще осигурява техническата администрация на мрежата Евросюр и ще осигурява сигурен обмен на информация до ниво, до гриф ограничено ползване. Това ще бъде разузнавателна информация, анализ, чрез национални ситуационни картини, които се управляват от Национален координационен център и Европейска ситуационна картина и обща гранична разузнавателна информация. Евросюр има за цел не само да обменя, но и да събира разузнавателна информация. И в сътрудничество с Агенцията за морска сигурност и Европейския сателитен център, Frontex ще предоставя на държавите членки услуги, свързани с общото е, използване на инструмента за наблюдение. Например, ще се установява наличието на кораби с странно поведение т.е. два кораба, които се доближават за да разменят наркотици в открито море. Също така тръгване на лодки и кораби от трети страни. Дори най-добрата информация обаче е безполезна, ако не можем да реагираме адекватно. Ето защо се предлага Фронтекс след консултация с държавите членки, членки да, да определи ниво а, на а, въздействие за всяка ситуация, нещо като светофар а, с, по този начин държавите членки ще засилят сътрудничеството с Фронтекста и ще а, положат а, усилия за да намалят нивото на въздействие. Няколко думи за разходите. Смятаме, че общите разходи за създаване на Евросюр за периода 2011-2020 ще възлезе на 238 милиона евро и по новата МФФ сумата ще бъде 242 милиона. Основният източник на финансиране са фонда външни граници, Фронтекс и когато обсъждахме МФФ и Фонда за вътрешна сигурност в тази комисия, обяснихме как точно ще се осъществява финансирането. И накрая, както казах, за да започне работа Евросюр през 2013 година. Европейските институции и Фронтекс ще трябва да положат огромни усилия 16-те държави членки, за които Евросюр ще влезе в действие, вече са създали национални координационни центрове. Заедно с това обаче Фронтекс все още е в процес на вътрешно разпределение на ресурсите. Комисията в момента работи по подробна пътна карта, която да ни даде възможност да преценим до каква степен Frontex може да посрещне нуждите си с съществуващите ресурси и доколко са необходими допълнителни финансови и човешки ресурси. Благодаря. Председателката, благодаря за предложението. Парламентът отдавна настоява за такова предложение още от арабската пролет, абсолютно задължително е да не допуснем случай на удавяне. Е, не знам дали съветът е тук. Е, ще помоля господин Молдер да вземе думата. И след това, ако междувременно дойде представител на съвета, ще дадем думата и на тях. Заповядайте, господин Молдер. Благодаря, госпожо председател. Приветствам това предложение на комисията. Много хубаво е, че имаме Европа без вътрешни граници. Това означава, че трябва да обръщаме по-голямо внимание на външните граници. Координация, събиране на информация, всичко, което ни дава представа за състоянието по външните Принципа за създаване на национални координационни центрове ми се струва добра идея. Единственото ми съмнение е, че във всички държави членки се налагат бюджетни економии. Комисията спомена за европейско финансиране, но все пак искам да добия яска представа какво могат да осигурят държавите членки те ще могат ли да изпълнят предложеното от комисията. Мисля, че е по-добре да се засили обмена на служители, за да може не само страните, които за да може страните, които имат пропуски по външните граници, да получат помощ от другите, да се реализира колкото се може по-голяма солидарност. Съгласен съм с комисията, че е неприемливо да умират толкова много хора в Средиземно море в опит да достигнат Европа. Трябва да знаем максимално добре какво се планира, но мен ме засега най-вече какво се предвижда по линия на сътрудничеството с държавите от Средиземноморието. искам да се проучи възможността за сътрудничество с служители от държавите Средиземноморието, които не са членки на Европейския съюз. Мисля, че трябва да положим максимални усилия, за да не умират толкова много хора на път за Европа. Относно защита на данните, предложението на комисията касае най-вече проучване на физическото състояние по границите и рисковете. Предвижда се и светофарна система. Няма да навлизам в подробности тук. Приветствам факта, че ще се реализира по-добро сътрудничество с всички съществуващи европейски институции в момента. Сателитният център и така нататък. Трябва да имаме възможно най-голяма съгласуваност. Ние сме една Европа, имаме обща външна граница, трябва да я защитаем възможно най-добре. През следните месеци очаквам с нетърпение да се труднича с всички от тази комисия, за да направя предложението възможно най-добро предвид сегашните обстоятелства. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на депутатите, ще дам думата на представителя на съвета който пристигна междувременно. Ще го помоля да ни представи какво е положението в съвета във връзка с това досие. И след това ще дам думата на депутатите. Господин Яповинка Петерсен, ако правилно произнасям името ви, заповядайте. Благодаря за приветствието и съжалявам, че закъснях малко. Искам да ви благодаря, че ни давате възможност да ви запознаем с хода на преговорите в съвета. Както знаете, проекта за Евросур в момента се разглежда от ресорната работна група в съвета. Движим се добре по това досие, техническото предложение. Очакваме да приключи първото четене на текста в съвета до края на сегашното председателство. Следователно, предвид сегашните обстоятелства, не очакваме ние да започнем преговори с парламента по това досие. Това ще бъде направено следващите председателство. Но така ли се движим добре по това досие Очаквам с нетърпение на по-късен етап да получа доклада от докладчика. Това е което имам да кажа за сега. Разбира се, съм готов да отговоря на въпросите, които ще бъдат зададени. Благодаря. Надявам се, че ще можете да предвидите досието напред, е, дори и ако преговорите започнат с кипърското председателство. Гос... Господин Скоре е първия заявил желание за думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията, че внесе този проект. Текстът е доста изчерпателен. и отговаря на потребностите, които сме изтъквали от известно време с оглед арабската пролет. Както подчертава комисията, важно е да се уреди приложното поле на, предлож... на предложението – да се подобри представата за състоянието по граница, да се засили сътрудничеството между държавите членки, да се предотврати незаконната иммиграция и трансграничните престъпления. По първия въпрос, относно знанията за състоянието по външните граници, това, което комисията е записала на хартия, е доста изчерпателно и конкретно – но може би можете да отидете малко по-далеч по отношение на другите два въпроса. Най-вече възможностите да предприемаме действия. Мисля, че това може да бъде изложено малко по-ясно в документа. Говори се за зачитане на правата на човека, за принципа за забрана на връщане, но не е ясно да се разбере как точно ще се реализира всичко това. А относно превенцията, като гледам текста, не мога да видя някакви ефикасни средства за предотвратяване на миграцията. Както каза колегата, който взе думата преди мен, трябва да разгледаме възможността за сътрудничество с средиземноморските държави. Развоя на събитията в последните години показва, че Европейския съюз трябва да гради добри взаимоотношения с тези страни, за да може най-малкото и да предотвратяваме незаконната миграция. Преди всичко искаме да избегнем организираната престъпност и замесването и с миграцията. Мисля, че доклада тръгва добре. Несъмнено трябва да се подобри на няко... по някои места, но съм сигурен, че ще работим по тези проблеми през идните седмици. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на комисията, защото смятам, че системата Евросюр отразява нашето желание да разработим интегрирано решение на проблема за охрана на границите. Искам да привлека обаче вашето внимание към един въпрос, който според мен е по-важен от системата сама по себе си – и други системи, свързани с интелигентните граници. Става дума за управлението на шенгенското пространство. Европейският съюз има нужда от истинска реформа, първо на управлението на шенгенското пространство. И най-вече е необходим нов механизъм за оценка. При липсата на такъв механизъм, системата Евросюр – която ни е представена и която ще гласуваме без съмнение, няма да функционира добре, така както е, установяваме по нашите граници. Няма да имаме възможността да преодолеем е, тези недостатъци. Ето защо привличам вниманието на съвета е, върху необходимостта е, да третира от тази гледна точка проблема за охрана за защита на границите. Що се отнася до Евросюр, мисля, че предложението на комисията е добро и върви в правилната посока. Имам два въпроса към комисията. Най-напред, имайки предвид, че е, границите са свързани с различни рискове, ресурсите на различните държави членки са различни. Какво ще стане, ако в зона с нисък риск възникне неочаквано събитие? Каква ще бъде реакцията на държавите членки и на Фронтекс в такава една ситуация? И освен това бих искала уточнение на комисията от страна на член 21 там се предвижда националните координационни центрове да бъдат създадени в различни периоди в страните от север, юг и запад. Каква е причината за това и защо не подготвим центровете така, че да бъдат създадени едновременно по всички граници? Председателката, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за информацията, която беше предоставена а, за Евросур. Хубаво е, че а, получаваме информация за проблемите, които съществуват по границите. Нещо, което ме безпокои е въпросът свързан с а, субсидиарността. Не са много ясни нещата. когато става въпрос е, за това дали страните биха могли да постигнат тези цели сами. Дефиницията е малко витиевата. Освен това въпросът свързан с това как да бъдат разпределени ресурсите. Това означава, че правомощията на Фронтекст се увеличават, надграждат, което не е в унисон с принципа на субсидиарността. Нека да се занимаем с този въпрос заедно. Държавите членки са а, загрижени по отношение на това, а, как стои въпроса с субсидиарността. Да, и е, разбира се, има много въпроси, на които трябва да се отговори. Господин Албрехт и още шестима а, са се записали да вземат думата. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, нашата а, колега, която е докладчик в Сянка, не може да присъства тук, но ние имаме някои въпроси, свързани с а, създаване на Евросур. чухме докладчика, който е, спомена кои са важните елементи, които трябва да бъдат изведени на преден план. След това чухме представителя е, на комисията и на съвета беше е, споменато, че са необходими допълнителни мерки, но на мен не ми е ясно какви са точно правилата, свързани с Евросур, какви задачи ще изпълнява тази европейска система за наблюдение на границите какво, ще се, какво се случва в момента с хората в Средиземно море, които трябва да бъдат спасени. Някак си в директивата се говори и за едно сътрудничество с трети държави, което не е много прозрачно. Говори сътрудничество и между отделните държави, членки, сътрудничество с трети държави. Бих искал да знам какви са конкретните правомощия, които могат да бъдат договорени между партньорите по едно такова споразумение. Според мен не е ясно какво ще е съотношението между отделните агенции, каква ще е ролята на правоприлагащите органи, как ще бъдат приложени точно на практика мерките, които са заложени. По отношение на прозрачността, нещата са доста неясни и искам да знам кой ще поеме политическата а, отговорност, кой ще упражнява контрол, каква ще е ролята на Европейския парламент. Това не е достатъчно добре описано в директивата. Въпросът свързан с защитата на данните. За мен не е ясно защо а, обработката на данните в Евросур а, не е ясно разграничена или пък въобще тази обработка да бъде а, изключена, защото а, няма нужда от допълнителни правомощия, а, свързани с обработката на данни от страна на Евросур. Европол всъщност трябва да е организацията, която да отговаря за обмена на данните в рамките на Европейския съюз. Ам тук ще има влияние и върху Frontex и в другите агенции, но това не е включено в директивата. На последно място, нещо, което беше е, споменато от части, въпросът свързан с оценката на е, въздействието и с принципа на субсидиарността. Оправдано ли е толкова много е, средства да се влеят в една такава мярка, при която не е изцяло ясно каква ще е ползата от тази мярка, какви ще са последствията за държавите членки, за агенциите, за органите на местно ниво. От Съединените щати беше предприето нещо подобно, така нареченото СИПНЕТ. Много средства бяха вложени и оценката показа, че тази мярка не е била много ефективна. Ние трябва да се получим от чужите грешки и да не ги повтаряме. Нека да има оценка на въздействието, оценка на разходите, да, да се отговори на тези отворени въпроси и да ги разясним. Благодаря. Колегата Диас Демира има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам тази инициатива. Това не е една нова инициатива. Имало и прецеденти. Но има някои слабости, които забелязах в това предложение. Първо, относно происхода на Евросур, може да бъде сравнен с този на Съпнет. От 2002 година съществува тази мрежа за наблюдение на Атлантическия, Атлантическото и Средиземноморско крайбрежие. И има и слабости, свързани с а, а, климатичните условия и а, от друга страна наблюдението на въздухоплавателните средства. Тази система а, цели да защитава нашите гран, граници. Но за мен това е една невъзможна мисия – не може изцяло да бъдат контролирани нашите граници. Единствената надежда, която виждам аз, е, е системата да бъде предназначена да спасява човешки животи. От данните, които е, съобщи комисията, е, дан, бяха споменати 6000 смъртни случаи, от 6000 до 10 000 смъртни случаи в Средиземно а, море. притеснен съм и относно пропорционалността на самите мерки и разходите. По-ефективен от а, граничния контрол ще бъде друг а, подход, който да е насочен към спасяване е, живота на хората. Е, трябва да има координация на а, информацията и на действията. Освен това е важно да си имат предвид и разследващите функции на, ор... на съответните органи, които могат да бъдат използвани а, за спасяването на човешки животи. Има и два прецедентни случая в а, през, един е през 2002 година, другия след това. В Лента Фуента Вентура искахме а, е, да инсталираме система за наблюдение в а, е, Средиземноморския басейн. Имаше обаче а, е, разногласия и а, този проект не беше изпълнен. Си, а, тази система като цяло е добра, но не може да е ефективна. А, по отношение на превенцията и наблюдението на границите. не е възможно да се наблюдават повече от 5000 кубични метра вода. Това е технически невъзможно. Казвам го, за да бъде взето предвид от докладчика при внасянето на измененията. Господин Бозотил има думата. Благодаря. Приветствам предложението, защото смятам, че е изключително важно, тъй като ни представят точна картина за ситуацията по външните граници, но и много важен инструмент, който ще помогне на Frontex да си свърши, работа, си върши работата по-добре, особено с оглед на новия мандат. Имам няколко въпроса, които искам да повдигна пред комисията и се надявам, че тя ще може да отговори. Първо, предвижда ли комисията нова инфраструктура – за Евросюр или пък целта е съществуващата инфраструктура в държавите членки да бъде обединена с тази на други държави членки. Дали комисията предвижда нова инфраструктура за наблюдение и нова технология или пък просто се обединяват съществуващите различни елементи. Второ, знаем, че една от основните трудности при наблюдението, особено на морските граници, е, е това, че е трудно да се установи наличието на малки лодки. Това е малко като да търсиш игла в купа сено. И питам комисията дали тази нова стъпка ще ни помогне да преодолеем едно предизвикателство, пред което сме изправени през последното десетилетие. Ще ни бъде ли предоставен инструмент, с който да установяваме наличието на малки лодки? които причиняват смъртта на много хора. Това са съдове, които се използват от престъпни групи, които извличат огромни печалби. По-нататък, по обмена на данни. Обменът на данни и информация по, по рамки, в рамките на Евросюр е за ситуационната картина, а не за отделни лица. Следователно, въпроса за обработване на данните на определен човек не би трябвало да възникне. Може ли комисията да поясни, тъй като тогава ще възникнат и други въпроси, тогава когато говорим за обмен на лични данни? Също така по отношение на трети страни. Знаем, че особено в Южна Европа морето ни разделя от големи африкански континент и там има много страни, които нямат абсолютно никакви възможности и инфраструктура за наблюдение. Либия, например. Всички сме свикнали с тръгването на лодки от бреговете на Либия, знаем обаче, че повечето от тези хора вече са прекусили пустинята и южната граница на Либия. Може ли Евросур да координира и да помогне на трети страни при създаване на инфраструктура и свързването и с тази на Евросюр? Ще има ли координационни центрове в трети страни, които са свързани с Евросур. И накрая за разходите. Разбирам от това, което казва комисията, че предвижда 338 милиона. Страшно много пари са това. За какво ще бъдат изразходваните? нова, нови технологии, човешки ресурси, е, плавателни съдове. Имаме нужда от е, ясна информация за предложените разходи. И на последно място, с ваше позволение, малко съм разочарован, че датското председателство се е примирило с факта, че този въпрос ще бъде прехвърлен на кипърското. Предложението според мен е изключително важно и трябва а, да приемем а, законодателния текст максимално бързо, ако искаме системата да влезе в действие на 31 октомври. А, пожелавам на господин Мюдер успех и се надявам, че ще успее да постигне успех в преговорите. Ще помоля председателството на края да ни каже как смятат да ускорят процеса господин Бронс и след това ще трима души. Чухме за ужасяващите цифри на хиляди мигранти, които са загинали. Тази сутрин ни казаха, че подход основа на, разузна... на разузнаването и наблюдението ще помогнат. тук. Как ще реагират на подобни движения? ако им бъде позволено да пристигнат дори и след като ги наблюдават и им се даде беженски статут. Следващата лодка, която ще тръгне, ще е получила стимул за това само безопасното и бързо връщане на тези мигранти ще възпре останалите. Ако искаме да предотвратим удавянията, трябва да сме наясно кои са пристанищата, от които тръгват и трябва да се спре на съдовете да тръгнат с или без съдействието на страните, в които те се намират. Онези, които пристигат в Европа, не трябва да получават право да останат тогава, когато говорим за трафик на лица и хора, въпросът, който трябва да зададем е дали се предприемат стъпки от страните, в които се изпращат наркотици и хора. Господин Босотил идентифицира коренът на проблема. Той не идва само от пристанищата на Северна Африка, но и на южните граници, от южните граници на тези страни. Чухме за принципа за невръщане. Аз обаче си мислех, че бомбите на господин Камерън и Саркози бяха насочени към демокрация, за, към създаването на демокрация. Или пък бяха повече за петрол, отколкото за мир и демокрация. Благодаря, госпожа Сипа. Благодаря. Засегнаха се вече някои въпроси и проблеми. Аз ще се спра на един конкретен въпрос защитите на външните граници и борбата с трафика на наркотици. Както каза комисията, това е в интерес на всички държави членки. Остане впечатление, че има два подхода. Финансиране от европейския бюджет и мерки от държавите членки по външните граници. Това е моето впечатление. Та питам, това не е ли начинание, което касае цялата общност? Трябва ли да се вменява подобно задължение на държави членки, които нямат външни граници? И искам да попитам, ще участват ли страни, които нямат външна граница. Мисля, че най-добрият подход е да имаме максимално участие. Следващия оратор. Благодаря. Няма да се изненадате, когато чуете, че имаме сериозни затруднения с това предложение. Мисля, че е погрешна идеята, че можем да изолираме, да затворим Европа. Типа контрол по външните граници, към който се стремим с този проект, просто няма да може да бъде реализиран. Погрешно е, че тази идея не се представя като начин за защита на бежанците. Това е основното, което предполагам няма да ви изненада. Имаме сериозни проблеми във връзка с обмена на данни с трети държави. Съвсем не е ясно разгледан този въпрос. Трябва да се постави по-голям акцент върху правата на човека – също така, разширяване на правомощите на Frontex. Питам се, това ли е правилният подход? Да се разширяват правомощите на Frontex? Това не ми се струва оправдано. И също, по един въпрос, който засегнаха и други колеги, мерките трябва да са, са размерни. За мен това е на практика непостижима цел – и ако разгледаме разходите, основният въпрос е как ще се разпределят тези разходи. Погрешно е да скачаме от едно предложение на друго в контекста на защита на границите, без да навлизаме в проблемите по същество, без да обсъждаме евентуалните подходи и без да виждаме каква ще е връзката с защитата на беженците, които идват в Европа по съвсем основателни причини. Мисля, че предложението на комисията подлежи на голяма критика. Ето защо гледаме неблагосклонно на това предложение. Следващия оратор – благодаря. Тази сутрин комисията ще предостави информация за бюджета за 2013 година. Предвиждат се допълнителни средства в сферата на свобода, сигурност и правосъдие. Така че възниква следния въпрос. Ако е така, ако наистина разходите за Евросур са свързани с инвестиции от, на стоеност 338 милиона евро, трябва ли тези ресурси да се използват за тази конкретна цел? Ползите, които трябва да изискаме от Евросул, са много важни, както вече казаха колегите. Ще се създава ли нова инфраструктура или ще се използват вече съществуващите инфраструктури в държавите членки? И какъв ще е подхода към други агенции, с които ще е свързан Евросур, най-вече Фронтекс? Също относно третите страни, ако разгледаме южното измерение на Европейския съюз, как ще подходим към нашите южни съседи? На 9 май ще обсъдим отново Лампедуза на мини пленарно заседание. Ще обсъдим и Гърция. Когато обсъждаме Лампедуза, ще видим как Европа може да реализира по-голяма солидарност и да подходи по-справедливо към тези, които поемат по-голямата част от бремето на миграционните потоци. И така ние приветстваме предложението на Комисията за сътрудничество и сигурност. Ще дам думата на госпожа Пайк да отговори доколкото е възможно на различните въпроси, които бяха зададени. Заповядайте. Искам да благодаря на депутатите. Ще се постарая да се спра на основните повдигнати въпроси. Иначе, ако има нещо неизяснено, може да се свържете и на двустранни начала с мен, за да ви дам повече информация. Евросур е политически инструмент, средство за реализиране на политика, но не е политика и той се вписва в по-общия контекст на политиката за управление на гражданите, на границите, Шенген, управление на миграционни потоци. и осигуряването на международна закрила на лицата, които имат право на нея. Разбира се, има връзка и с дискусиите, които се водят в парламента по отношение на по-доброто управление на Шенген. Но това е част от нашия цялостен подход за подобряване на управлението на границите. Относно разходите, Ние се запознахме с практиката в САЩ и в други части на света. САЩ вече са инвестирали нещо, което е с 90% повече от ние, което възнамеряваме да инвестираме. В САЩ са инвестирали 3,5 милиарда евро. проблеми са имали с а, а, някои аспекти на въпроса, от които ние смятаме да се получим. Относно дали държавите членки са готови да осигурят необходимото финансиране, това е въпрос, който ще се засегне и в работната група на съвета, сигурна съм но държавите членки вече реализират разходи по управлението на външните си граници. Ефикасност може да се демонстрира чрез един координиран подход за европейските фондове. предстои второ четене на фонда за външните граници едната седмица, на фонда за вътрешна сигурност и ще намерим такъв текст, който по-изрично да урежда финансирането на Евросур. Спомена се за взаимоотношенията с трети страни. Продължението на комисията предвижда споразумение с а, трети страни. Ние не можем да управляваме външните си граници, ако не отчитаме положението в съседните държави, в трети държави и най-вече в тези, които има много мигранти. Бе поставен и въпроса какъв ще е ефекта от различните нива на въздействие и какво ще стане, ако имаме някои рискове, участъци от границата, които получават по-високо ниво на въздействие тогава държавите членки ще имат ли право да искат повече помощ от европейско равнище? Това е член 15.1c. Там става ясно, че Националният координационен център може да поиска помощ от Frontex. А помощта на Frontex, разбира се, е по линия на координиране на помощта от другите държави членки. Повдигна се и въпрос защо предлагаме поетапно реализиране октомври 2013 и октомври 2014. Защото това за нас е реалистичен сценарий. Много работа се върши по подготовката на Евросур. Ние не започваме от самото начало, но се даваме за сметка, че да се вкара в действие тази система са необходими много усилия от Frontex и държавите членки, затова и смятаме, че подобен поетапен подход е съвсем основателен. Зададе се въпроса за Издервателни и спасителни мисии. Държавите членки са длъжни е, да третират приоритетно спасителните мисии за мигранти, изпаднали в бедствено положение, по силата на Конвенцията на ООН и Конвенцията на Международната морска организация за спасителни мерки в морето. Параграф 13, точка 16 казват изрично, че Евросур не е в ущърп на конвенциите на ООН и Международната морска организация. С други думи, Евросур не поставя под съмнение компетенциите на центровете за спасителни мисии, които са създадени. В решението на съвета от 2010 година Евросур касае всички дейности по наблюдение на границите в държавите членки. И Евросур трябва да дава приоритетно значение на опазването на живота на мигранти. Това е в член 923 и 93 е латинско. Относно защита на данните, ситуационните картини, които ще образува Евросур, принципно няма да касаят лични данни. Става въпрос за обмен на оперативни данни, деперсонализирани предмети и обекти, като разкриване на плавателни съдове. Честно казано, нямам случаи, в които според нас е необходимо да се обмен лична информация в контекста на Евросур. Но като се има предвид изменения регламент за Frontex, по силата на който Frontex може да обменя лични данни в ограничени случаи, например за анализ на риска, ние не искаме изцяло да изключваме тази възможност за Евросур. Затова и в точка 7 от приембюла поясняваме, че това ще трябва да е изцяло съобразено с международните правила защита на данните. Член 18.2 и 5 гласят, че обмена на информация с съседни трети държави е уреден в правилата на Европейския съюз за защита на данните. Относно субсидиарността, подхождаме много сериозно към този въпрос. Основната отговорност се поема от държавите членки, както е сега. Ролята на Фронтекс с оглед неговата специфика, е да доставя услуги, техническа помощ по целесообразност, без да се нарушава принципа на субсидиарността. Бяха се дадени конкретни въпроси за малките плавателни съдове. Господин Бусотил съвсем и ясно постави въпроса. Наистина много трудно се разкриват подобни съдове, много усилия се влагат в подобряване на разкриването на подобни съдове съдове. В момента се финансират проекти по линия на седмата рамкова програма, но това се остава един проблем, по който трябва да се работи, за да се намери ефикасно решение. Относно помощта, която ще се оказва на трети държави, искам да подчертая, че има възможност за финансиране на национални координационни центрове в трети държави по тематичните програми и фондовете за външна помощ. Относно това как точно очакваме да се изразходват средствата, няма да се спра на този въпрос сега. Финансирането ще е насочено главно към националните координационни центрове. В оценка на въздействието се дава доста подробна информация Информация има в финансовия отчет към предложението. Там подробно се разглежда въпроса как ще се използват средствата. На двустранни числа, на числа мога да ви дам допълнителна информация. Мога да дам така информация на докладчика. Благодаря. Благодаря. Бих помолила представителя на съвета да да предаде на колегите в съвета да действат по-експедитивно. Моля, имате думата. Трябва след това да продължим с една друга важна точка от дневния ред при обедната почивка, така че ще ви помоля а, да сте по-кратък. Да, ще се опитам да съм възможно най-кратък. Искам да по подчертая, че това е много важно предложение, както и господин Босотил подчерта, и е важно това решение да бъде взето възможно най-бързо. Много е, заседания са били и ще бъдат посветени на обсъждането на предложението на Европейския парламент. Но това е едно техническо предложение, все пак изисква време. Време, за да бъде обсъдено и уточнено. Аз е, е, се опитах да ви дам една реалистична картина на това какво ще бъде възможно, какво ще бъде направено по време на, на датското председателство. Аз споделям мнението на господин Босотил, че трябва да бъдат ускорени нещата. И ако можем да постигнем повече от това, което почерах в си думи, аз ще съм щастлив. Господин Молдър, като докладчик, аз приветствам интереса на комисията, проявен към това предложение. Това е едно предложение, което е от изключително голяма важност. То се отнася до контрола на външните граници. Това е едно предложение, което ще е приемливо за повечето. Не за всички, за повечето казвам, за повечето в тази комисия. Благодаря ви. Аз си записах всичко, което беше казано и ще а, го включа в доклада. Благодаря ви. Разбира се, задачата ви не е лека. Следващата ни точка е използването на резервационни данни на пътниците. Господин Киркоп трябва да напусне заседанието в 12 часа, но ние можем да продължим и след като той си тръгне и да продължим да обсъждаме въпроса свързана с измененията и се надявам, че ще ще остане някой, който след това да ви информира за хода на заседанието. Много са измененията, повече от 400. Господин Кирк, Киркоп, ако обичате да вземете думата и да обобщите а, вашата позиция, свързана с измененията и след това ние а, ще обсъдим темата. Благодаря. Извинявам се, че трябва да напусна по-рано, тъй като имам други ангажименти, но моите сътрудници са тук и те ще ме информират. С право казахте, госпожо председател, че повече от 400 изменения бяха внесени. 480. 689 ако трябва да сме а, точни. Започнахме обаче с 600 и ги намалихме до 489. Това подчертава, броят на тези изменения подчертава а, две неща. От една страна, че а, това е една сложна материя и ние трябва да сме възможно най- точни и прецизни. Тези изменения се отнасят до различни области. И след малко ще се спра на 3 или 4 от основните области, до които се отнасят и измененията. Това ми показва, че аз като докладчик трябва да направя всичко възможно ам, да ам, да постигна компромис, да обединя тези изменения в компромисни изменения. Като докладчик, разбира се, аз имам също моите гледни точки е, и те са представени в някои от измененията. Ще направя всичко възможно да обединя измененията в компромисни изменения. Е, така че докладът е, да има един по-прегледен вид. ем, значението на създаването на система е, за резервационни данни на пътниците в Европейския съюз е от е, голямо значение. Това е подчертано и в доклада. Независимо е, всичките изменения, има основни елементи, които са заложени в доклада. Първо искам да започна с, е, е, с целите и с това, че те са ограничени. Значи, данните ще използват изключително само за борба с тероризма. Има дискусии, свързани с други подобни споразумения, други мерки на парламента, които се опитват да изолират тази, тази една област. Това е трудно обаче. Моята позиция е следната. Аз смятам, че международната престъпност е нещо, което трябва да се третира по същия сериозен начин, както и тероризма. Някои са а, изпитали терористични акции на гърба си в родните си държави, някои не са. Е, има е, някои държави, в които не са извършени терористични действия, но въпреки всичко, е, във всяка една държава членка са извършвани ужасни международни е, престъпления с международен характер. И трябва да гарантираме, че ако въведем такава система, тя трябва да се използва по-широко, трябва да има по-широко приложение извън рамките на само на една единствена сфера. Случая в а, а, Белгия при използването на такива данни трафикът на наркотици е намалял за 95%. Има примери с други държави членки за улавянето на а, хора, които се занимават с, с трафик на хора. Това също е голямо престъпление. Има и други дейности, които не могат да бъдат определени като тероризъм, но поради финансовите последици от тези действия, те се отразяват директно върху финансирането на терористични действия. В много споразумения от подобен а, вид е направен опит да се ам, разграничат или да се ограничат а, целите а, на споразумението, но а, нека да се опитаме да разширим приложното поле, като той излезе извън рамките на борбата само с тероризма. На следващо място, а, следваща тема, по която има а, разногласия – Дали да се използват данни от по-малко полети или от определени полети. По този начин се намалява обема на, на данните, които се събират за пътниците. Има и обосновки а, за тези а, основания. Обаче има полети, които се считат за високо рискови и те трябва да бъдат включени в една а, високорискова стратегия. Но това не значи, че тези полети непременно ще бъдат обект на терористичен акт. Това е един въпрос, който трябва да бъде разгледан, защото все още съществуват пропуски. Съществуващата система дискриминира тези пътници, които искат да отидат в определена държава, която се счита за е, високо рискова по отношение на терористични актове. По какъв начин ще бъде е, е, обменяна информацията? Колко често ще трябва авиокомпаниите да обменят тази е, информация помежду си? Това е, е доста трудно. Това е въпрос, който засяга и правата на пътниците, и сигурността. Не може да се е, поеме най-лесния път или е, най-обозримия път. Тук не става въпрос само е, как да се стигне от А до Б директно, а тук се минава през А, Б, В, Г и така нататък. Трябва да се вземат предвид нюансите, трябва да се вземат предвид работата на разузнавателните служби, които разследват потенциални престъпници и терористи. Друга, друг въпрос, който е с противоречив характер. <clears throat> Много от измененията, с, е, показаха, че има разногласия, като докладчик аз имам а, е, моята позиция. 100% събиране на информация а, е, за пътниците от а, изключително значение. И това трябва да е приоритет. Още от първия ден на а, влизането в сила на тази директива. Това е нещо, което е, ще има много положителни много положително въздействие. Тероризмът не е нещо, което се случва само на влизане или на излизане от Европейския съюз. Това се случва и в рамките на Европейския съюз. Това се случва при преминаването между различните държави членки. Ако изградим такава система, трябва, тя трябва да е изцяло функционираща както отвън, така и отвътре. Това усещане е отразено и в някои от измененията. На следващо място искам да почертая нуждата от, да почертая аспекта свързан с необходимостта. Ще трябва да поспоря с някой, защото Е, някои, ако вярват в нулевия вариант, ще трябва да ги убедя в обратното. Е, ние трябва да защитим правата и на самите пътници, а не само да защитим гражданите от терористични актове. Системите за, резервационни, е, за използване на социални данни на пътници вече е реалност. Имаме нужда от ясни стандарти, от ясни правила. В е, противен случай данните ще се обменят двустранно, без да има е, никаква правна сигурност и яснота. Някои хора казват, че е опасно да се създаде една голяма обща европейска база данни, но ако тази база дан, данни бъде контролирана, бъде създадена съответната правна рамка, която да регулира използването на данните, тогава няма да, да съществува опасност. В самата същност на текста съдържат много аспекти, по които можем да постигнем съгласие. Ще продължа да водя разговори с докладчиците в Сянка, ще продължа да водя преговори по този въпрос и в крайна сметка ще изготвя проекто доклад, който е, да включва е, събирането, съхраняването и обработването на данни на пътниците – Освен това и случаите, в които може да се а, отнесе въпрос, свързан с данните на пътниците до съда. Сега, друг въпрос, свързан с Европол. Това е една а, важна тема. Там се а, съхраняват а, данни, обаче в момента не съществува а, функционираща база данни. Надяваме се, че е, датското председателство също ще работи по този въпрос. Група от депутати, включително и аз, пътувахме е, в... Е, ходихме до Манчестър, до главния щаб, за да видим как, как функционира системата за резервационни данни на пътниците но надявам се, че ще имаме друга възможност да отидем там, когато напреднем с работата ни. Не само за да си набавим информацията, но и за да сме сигурни в това, което правим. До, от сега до 21 май ще а, работим много усърдно по това досие, така че да можем да постигнем компромис, компромис с който да а, отбележим напредък а, по темата. Благодаря. Действително има доста спорни моменти. Най-напред искам да попитам дали има представител на комисията, който да представи своето становище по измененията. Заповядайте. Да, действително броят на измененията е много голям и аз ще се спра на основните въпроси и ще се опитам да ги групирам заедно. Ня, има някои изменения, свързани с обхвата. Те са в две насоки. Едното е предложението да обхваща само тероризма, а не организираната престъпност. Ние споделяме становището на господин Киркоп, че това не би било много полезно. Всичко в Европа говори за това, че резервационните данни се използват за борба срещу престъпността трафик на хора, на наркотици на първо място, но по-общо сериозни престъпления. И ако се ограничим само до тероризма, ползата от системата няма да бъде много голяма. Други, огранич... Други изменения, свързани с обхвата, са насочени към това да се включва само международната престъпност. В предложението сме включили международната транснационална престъпност, но сме я ограничили само до някои приложения на резервационната система, не всички. Защо? Когато сравняваме резервационната система с обикновени бази данни, няма, се оказва, че няма смисъл да ограничаваме обхвата само до транснационалната престъпност, защото за сериозни престъпления няма да може да се използва резервационните данни. И тук с тази система ако бъде ограничен обхвата и няма да бъде особено полезна. Също така искам да се да кажа няколко думи по член 4 или профилирането. Там бяха внесени редица изменения. Тяхната цел е да изключат обработването на резервационни данни за целите на оценката на риска. Идеята за оценка на риска на пътниците е много деликатен въпрос, но заедно с това тук няма нищо незаконно. Това е прието. Съветът на Европа признава ползата от тази дейност. Агенцията за основни права в своето становище признава законния характер на тази дейност и в предложението сме направили всички усилия за предотвратяване на всякакво незаконно профилиране. Така че е, предложението, ние сме напълно спокойни е, за това, че сме внесли напълно законно предложение. Е, с, смятам, че тази дейност не бива да се изключва, тъй като това е една от областите, които правят резервационната система много полезна. Сега ще се занимая с периода на съхранение. Друг важен въпрос и тук са внесени доста изменения. Някои настояват за драстично намаляване на този период. Ние предлагаме 5 годишен срок, но някои от измененията предлагат 3 дни или 30, 30 дни или 3 месеца. Казвали сме го в миналото и сега ще повторим. Няма математическа формула, която да ни покаже какъв трябва да е периода. Ние избрахме 5 години, защото опитът на правоохранителните органи говори за това, че е оптималният период, тъй като отразява продължителността на живот на една престъпна група. Е, становищата са различни. Онова, което можем да кажем днес е, че 3 дни, 30 дни, 3 месеца не е достатъчно. Е, по въпроса за полетите вътре в Европейския съюз. В нашето предложение не сме включили такива полети. Нашето предложение стретира само международните полети – заедно с това, отчитайки ползата за сигурността от данните за полети в Европейския съюз, ние ще направим оценка дали тези полети да бъдат включени в предложението две години след транспонирането на директивата. Следователно сме предприели предпазлив подход и според нас той е най-подходящ тук полетите, на полетите в, европейски, полетите в Европейския съюз възлизат на две трети от всички полети, т.е. става дума за голям брой полети. Смятаме, че е рисковано тези полети да се включат в самото начало, тъй като системата ще стане твърде голяма твърде трудна за, изпол... за приложение. От друга страна, подхода в някои от измененията, чиято цел е да изключат категорично полетите в Европейския съюз, и да премахнат процедурата за оценка след две години, може би не е най-доброто като подход. Включването на полетите в Европейския съюз е полезно от гледна точка на сигурността. Ние смятаме, че е, това трябва да бъде подложено на оценка на по-късен етап. И ако преценим, че има нужда, ще ви дадем възможност да се произнесете. Но на този етап да се при възприеме подхода за изключване на полетите вътре в Европейския съюз е малко радикално като решение. Ще спра до тук. Благодаря. Госпожа представител на председателството. Заповядайте. Благодаря. Съвета отчита многото изменения, които бяха внесени. Както знаем, парламента и съвета не винаги се разбират по всички въпроси, което се проличава и от измененията. Основни притеснения на съвета са, че редица от измененията, които се правят, ще ограничат сериозно приложното поле и оперативното приложение на резервационната система. Господин Кирков и комисията вече споменаха проблема свързан с ограничаването на приложеното поле на тази система до тероризма и изключването на тежките престъпления. Съгласни сме с комисията и докладчика, че така ще се избегне важна полза, която може да доведе системата, като се ограничи нейното приложено поле. Множеството от държавите членки в съвета са съгласни с докладчика, че трябва да се включат в приложното поле на директивата и полетите вътре в Европейския съюз. Друг важен момент – проактивното използване на резервационната система, резервационните данни. Комисията даде много добри аргументи в това отношение, колко важно е подобно приложение – При това положение трябва да забравяме, че въжат сериозни изисквани условия, което се взима предвид от съвета. И така има редица въпроси, които заслужават допълнително внимание по време на бъдещите преговори, но председателството е уверено, че като си има предвид дългогодишния ни опит с въпроси свързани с резервационни данни за пътниците, ще успеем да водим градивна дискусия по директивата. Както знаете, досието ще бъде представено в съвета утре в рамките на процедурата за принципния подход. След това се надяваме, че ще започнем ползотворни преговори по този въпрос с Европейския парламент. Благодаря. Ще дам думата на депутатите. Седем желаящи за думата има в списъка. Първо госпожа Ромело Лопес. Заповядайте. Благодаря. Тези важни изменения, свързани с тази инициатива, отразяват факта, че има проблеми, свързани с предложението. Спорните въпроси са периода за съхранение на данните, приложното поле, основанията за търсения. В крайна сметка всичко трябва да почива на превенцията на престъпността. И вече трябва да отчитаме съразмерността на мерките. Надзорният орган за защита на данните в Европейския съюз също изтъква този въпрос. Доста отрицателно мнението на този орган по отношение на предложението на комисията. Същото въжи и за работната група по член 29 от бившата директива за защита на данните. Значи не само юристите но и директорите на всички 27 агенции за защита на данните в Европейския съюз изтъкват този проблем. Значи толкова много лица поставят под съмнение тази инициатива и това не е случайно. Почива на съответните аргументи. Искам да се спра на необходимостта от съразмерност. Това не е случайно понятие. Ако разгледате нормативните уредби в Европа, ще видите, че са въведени такива мерки, за да се преодолят слабости в правните системи. Както съм казвала по редица други поводи, трябва да се върнем назад в миналото и да видим къде се корени понятието необходимост от съразмерност. Искам да цитирам Робърт Пил, велик англичанин, който също говори за необходимост от е, съразмерност. Всяко наказание, което не е необходимо, е тираничен акт. Това почива на идеите на Монтескю превенция на престъпността, която не е необходима, също е тираничен акт. Е, това отново почива на идеите на Монтескио и на друг виден испански философ. Както казва испанският философ, по-добре е виновният да е на свобода, отколкото невинният да е в затвора. Или да бъде екзекутиран, или измъчван. При нас вече не фигурира смъртното наказание. И така трябва да се работи на базата на сигурността, а не на тежестта на наказанията. Важни са доказателствата, да, но важни са и основните права, кои, които трябва да бъдат зачитани. Не трябва всеки гражданин да се счита за, за подозрян автоматично. Това според нас е грешката в логиката. Вижте какво става в САЩ. Всички граждани са обект на подозрение. Смъртта на 17 годишното момче. То е тичал с качулка, бил изчетен за подозрителен и е бил застрелян. Това не искаме да се случва в нашето общество. Гражданите не могат да се превърнат в заподозрени само защото хващат самолет. Подобен подход е погрешен. Искаме превенцията да почива на сигурност и полицейско сътрудничество. И така, в това отношение нашето предложение е много сходно с това в САЩ за резервационните данни. В САЩ все още има смъртно наказание. Не забравяйте за това. Има редица идеи, които за щастие не намериха почва в Европа. Що се отнася до тероризма, наистина тук могат да се прилагат изключителни мерки. Става въпрос за безопасност на гражданите, за безопасност на пътниците. Тук наистина могат да се предприемат изключителни мерки. Правните уредби на държавите, които са били обект на терористични атентати, включват подобни елементи. Например, за послушване на телефонни разговори, при наличието на ясни доказателства. Или ако някой е фанат в момента на престъплението, тогава могат да се задействат изключителните мерки. Но мерките трябва да се налагат от съда. Съда трябва да дава началото на съответната операция. Съда трябва да получава моментално информация. Ако се предприяти действия без предварителното разрешение на съда. Органите трябва да действат в контекста на правно разследване, което позволява обиск, но това не може да се извършва във всяко едно обстоятелство. Относно закономерността, ако ще визираме закономерността, тук трябва да изхождаме от нашето законодателство. Съвета на Европа не е източник на съразмерност, нито пък Агенцията за околните среда. Моите уважения в това отношение – Мисля, че въпросът трябва да се постави в подходящия контекст. Много ви благодаря, но се извинявам, докладчика ще тръгва, което означава, че останалите колеги няма да имат достатъчно време за изказване. Моля представители на НП да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Големият брой на измененията показва ясно, че ние а, е, не знаем на къде сме се отправили с този доклад. В моята политическа група ам, мнението все още не е, или нашата позиция все още не е ясна, не е изкристализирала. Следвам, че докладчика предложи един много е, добър проекто доклад. Доклад, е, в който се съдържат е, ползи, свързани с анализа на, резервационните данни. Обхвата не трябва да бъде прекалено широк, но не трябва да бъде и прекалено тесен. Говори се тук за една централна система. Според мен е важно е, да бъде създадена една централна система, о, система и ам, център за анализ, който да обхваща всичките 27 държави членки. Никой все още не изложи аргумент, защо това няма да стане. Да, трудно е, ще има проблеми с хармонизирането, но никой не е казал, че не е възможно. Относно цялата ситуация, бих казал, че цялата тема е доста противоречива и затова трябва да се направи опит нещата да се сведат до най-малкия знаменател. Освен това, по отношение на анализа, той да обхваща и вътрешните полети. Разбира се, трябва да бъдат създадени съответните стандарти, които да се прилагат, стандарти, които да въжат за всички. За авиокомпаниите обаче ще е трудно да е, решат кои данни точно да изпратят или да не изпратят. Така че, ако можем да създадем една доброволна система, то тогава трябва да помислим и за свързването а, на отделните системи в мрежа. Искам да ви помоля, след като са внесени всички изменения, да направим опит да се отправим само в една посока, защото мненията са много разнопосочни и трябва точно да знаем а, кога нещата се отнасят до сигурността. А, следващия. Господин Алваро. Благодаря, госпожо председател. Големия брой изменения показва, че за нашата политическа група това означава, че ние сме против целият доклад като цяло, против всеки един член. Смятам, че това стана ясно. Съжалявам, че трябва да ви кажа нещата така директно. приложното поле да бъде разширено и да не се отнася само до тероризма и само до е, престъпността, това според мен е нещо, което стои под въпрос. Какво ще се случи а, е, с а, е, контрола на външните ни граници за лица от трети държави, които искат да навлязат в шенгенското пространство? И какво? Се опитват някои да ни обижават, че ние винаги ще се възползваме от тези данни, защото ще знаем какво се случва. В рамките на Европейския съюз обаче ние сме поели по един цивилизован път престъпността да се разследва с помощта на полицията, правоприлагащите органи има споразумението от Прюм и други споразумения, свързани с трансграничното полицейско сътрудничество и така нататък. Ето защо не съм сигурен къде точно се крие ползата от тази система, като имаме предвид инструментите, свързани с създаването на системата за резервационни данни на пътниците. Значи всички споразумения и SWIFT и това споразумение а, са подкопани, не, извинете, са подкрепени с аргументи, че и ние ще имаме полза от тях. Но какви ще са точно ползите? Трябва все пак да запазим връзката с реалността. Е, какво ще се случи. Значи сега е, ще контролираме въздухоплаването и след това някой ще дойде е, до заключението, че трябва да контролираме и пътниците в влаковете. И тогава ще имаме резервационни, система за резервационни данни на пътниците, които пътуват с, с влак. Относно а, сроковете за съхранение на данните, да, разбира се, няма а, формула и затова сме като на пазара. А, пазарим се 3 или 6 месеца или една година. Има обаче а, едно много просто решение. Да няма никакво а, емпирично приложение на данните. При а, подобни споразумения е ставало ясно, че от 3 до 6 месеца а, е разумния срок да бъдат съхранявани данните. Такова беше мнението и на а, съдебните власти. Не трябва срокът да бъде удължаван. Но така или иначе, моята политическа група отхвърля предложението. Благодаря ви. Разбира се, няма да е лесно да се постигне компромис. Господин Албрехт, имате думата. Благодаря, госпожо председател. От името на зелените внесохме много изменения. Предложението на комисията породи доста съмнения у нас. То е неприемливо за нас. Изненадан съм от начина по който Европейската комисия игнорира принципите свързани с защитата на личните данни, принципите свързани с периода на захраняване на данните. Те казват всичко трябва да се анализира, данните трябва да се анализират, трябва да се събират данни, така че да се а, извърши превенция. Да, сигурен съм, че това предложение ще бъде а, спряно и ще бъде оспорвано и от Съда на Европейските общности и от отделните държави членки. Очудваме и е, освен това малкият извинете, на значителния интерес, който се проявява от страна на съвета на министрите. Е, съгласен съм с това, което каза колегата Мареда Лопес. Може би трябва да проведем един философски дебат, един принципен дебат, за да видим какво точно съдържи тази мярка. Мярка, която предварително предварително залага ем, подозрението за престъпление и едно предложение, което включва в себе си запазването на данните години наред. Уважаеми колеги, тук има е, проблем. Конституционният съд в Германия а, успори подобно, ам, подобно предложение, свързано с съхраняването на данните в а, а, Германия. И не смятам, че правителството на Германия скоро ще се а, направи опит да прокара подобен тип законодателство. Сега, относно а, срока от 6 месеца, срок за съхраняване на данните – Това е, е решение на, е, на съдиите. А тук се иска да се създаде една система, която на национално ниво да, да съхранява данните в продължение на 5 е, години. Аз ще пледирам за това още веднъж, още веднъж да се обсъди въобще дали такава мярка е необходима и разумна. Благодаря ви, госпожа Ернст. glaube, Благодаря. Стигнали сме до там, че трябва да помислим ние като парламент какво точно правим. и какво правим а, ние а, с нашите европейски граждани. А, от това предложение строи недоверие, съмнение, отправено към нашите граждани. Пред, предложението включва в себе си събирането на, на данни е, дори на вътрешни и на външни полети. Всичко а, е включено. Без дори да има някакъв повод. Трябва да помислим какво а, правим всъщност. А, ползите са незначителни. Ползите са точно такива, каквито са и а, тези, протичащи от а, наскоро подписаното споразумение с Съединените щати за обмен на данни на пътниците. Тези такъв тип мерки трябва да бъдат обосновани. А, трябва да има ам, правна а, сигурност, трябва да има и а, пропорционалност, съизмеримостта на мерките. Това е една много обширна тема. Вгледайте се в отделните държави членки. Какво означава престъпността там? Колко, а, широко, колко широк е обхвата на а, това понятие? Разбира се, има много опасности и а, проблеми, свързани с съхраняването на данните. Защо? Пет години. Никой не обясни. Не три дни, не три а, седмици, три месеца. А, защо 5 години? Откъде е, стигнахте е, до е, този срок? Когато говорим за трети държави, сигурност на данни и така нататък, други неща, при неща, които не са регулирани по съответния начин. 38 изменение беше обосновано от мен – Европейския парламент отхвърля предложението на Европейската комисия. Докладът за нас е скандален. Той не подлежи на компромис и нека комисията да, отложи, да отхвърли своето предложение, да оттегли своето предложение. Е, е. Госпожа Сипа има думата. Благодаря. Ще се опитам да се спра на няколко неща, тъй като повечето аспекти бяха обсъдени. Разбира се, ние искаме да се справим с всяка форма на престъпление, но трябва да си поставим въпроса дали а, всяко а, Всяко средство може да бъде използвано във всеки един случай. Нека да си припомним защо започнахме с този дебат. Започнахме този дебат, когато стана въпроса за SWIFT, за обмяна на резервационни данни и така нататък. И това беше обсъдено в контекста на заплахата от терористи терористични актове. Сега говорихме за тероризъм, за международно организирана престъпност, още по-тежка престъпност или престъпност като цяло. Това не е един проблем свързан с а, пасажерите в а, въздухоплаването. Говорим тук и за проблеми свързани, в, свързани с а, изпълнението на, мя... на мерките от е, правоприлагащите органи. Значи, първо започнахме да говорим с, е, за международни а, е, полети и резервационните данни на пътниците. Сега говорим за вътрешните а, полети, преди полети в, в Европейския съюз. Може би ще почнем да проверяваме и влаковете и а, всеки един а, товарен камион. А, беше казано, че а, се изискват много средства и ето защо не трябва да ограничавам обхвата, защото а, няма да е ефективно използването на средствата. И значи да разширим обхвата и той да, а, да включи и други сфери. Говорим е, за е, финансови аспекти, аспекти свързани с е, персонал и така нататък. Питам се обаче дали въобще инвестираме там, където трябва и дали въобще събирането и обработката на данни на милионни а, души е ефективен начин за справяне с престъпността. На последно място, темата свързана с защита на данните ако въобще се стигна до такава директива, трябва при всички положения а, да се да се ам, изясни а, темата, свързана с защитата на данните. В Стокхолмската програма се казва, че правата от хартата трябва да бъдат спазвани. Гарантирането на а, личната сфера – трябва да, да е на лице. Независимо какви мерки се а, приемат, основните права трябва да бъдат а, запазени дори и а, при съдебни а, производства, съдебно преследване и така нататък. Така че трябва да помислим за съизмеримостта при използването на а, данните на пътниците. Uh, Господин Енгел, благодаря. Ще се върна на два въпроса, които вече бяха повдигнати по време на последната дискусия. Беше казано много по всички останали теми. Един въпрос, свързан с типа престъпления, които искаме да разкриваме и преследваме. Ако приемем идеята за минимален период за задържане за 3 години, е, ние попадаме в е, е, категорията на това, което е нарушение, а не престъпление. Продължавам да не виждам защо искаме да проследяваме, да, да проследяваме международният престъпник, който иска да открадне колело. Желанието е формирано в една страна, е възникнало в една страна, а е реализирано в друга. Това е транснационална престъпност всички престъпления, които са записани като евентуално релевантни, са свързани с сериозна санкция. Няма защо да снижаваме толкова летвата. В контекста на, на въпроса дали ще се прилага спрямо поледи в рамките на Европейския съюз. Аз съм против. Но заедно с това има и един друг въпрос. И бих искал комисията или дори съвета да отговори на този въпрос, тъй като съветът разполага с по-различна информация от нас. И това са нискотарифните авиокомпании. Доколкото аз знам, те без друго не попадат в обхвата, чисто и просто, защото имат своя собствена система за резервационни данници. Някои от тези авиокомпании имат полети от извън, извън Европейския съюз до Европейския съюз и обратно. Така че този въпрос без друго трябва да бъде е, решен. И веднага ще щом обхванем и полетите вътре в Европейския съюз, ще трябва да помислим и за това дали полетите на нискотрифните авиокомпании ще влязат в обхвата. ако не влязат и истинските междуконтинентални полети и полети вътре в Европейския съюз, всъщност предоставят възможности за терористите. Председателката, благодаря. Докладчикът си тръгна и затова ще помоля комисията да отговори на някои от въпросите. Благодаря на този момент. Ще отбележа дебата и ще отговоря само на последния въпрос, поставен от господин Енгел за нискотарифните авиокомпании. Те ще бъдат обхванати, независимо от това, че си имат своя, свои резервационни данни. Нашата дефиниция за това какво е резервационна система обхваща и тяхната логика. Благодаря за този дебат, отбелязваме казаното, слушахме много внимателно. Председателката, благодаря. Госпожа Окен. Благодаря и аз искам да ви благодаря за интересния дебат. Няма да навлизам в много подробности по повдигнатите въпроси, само ще повторя, че досието ще бъде представено на съвета утре и съветът ще трябва да се произнесе по различни въпроси, в това число с периода на съхранение и полите в Европейски съюз, така че отново ще разговаряме по въпроса. Председателката ще продължим дискусията и по време на тристранната среща. Приключихме сутрешното заседание и ще продължим в 3 с гръцкия министр и след това в 4 часа ще гласуваме. Приятен обяд!